Good afternoon, colleagues. Uh, if you agree. И така да, продълж, да, да започнем втората част от нашето заседание. Предлагам да минеме направо към точка номер 9 информация относно командировката в Будапеща и Виена. Искам само да ви напомня, че комисията комисията ИТРЕ изпрати 10-членна делегация в Будапеща и Виена, като целта беше да посещим, посетим Европейския институт за иновации и технологии и неговите общности за знание и иновации в Будапеща и Виена. Това е много а, много важна визита, предвид, че е, комисията предложи промяна в е, регламента на института. Госпожа Карвайо беше ръководител на делегацията, други колеги участваха и бихме искали да чуеме техните коментари, да ни, да ни кажат какво а, са искали да ни кажат. Госпожа Карвайо представлява Алгарве, Южна Португалия и тук има нейни посетители. Те ще имат удоволствието и честа да чуят госпожа Карвайо, която ще ни разкаже за посещението на делегацията ИТРЕ в Будапешта. Благодаря, господин а, председател. Подсетихме Будапешта и след това Виена. По време на посещението посетихме предимно ЕИТ, Европейска институт за технологии, проведахме задълбочени дискусии с различни представители на института, членове на управителния съвет, директора, различни служители на института в Будапеща. както и представители на различните общности за знание и иновации. Бяхме отлично посрещнати навсякъде. Имахме възможност да, да обсъдиме така съвсем открито и задълбочено всички проблеми, свързани с института и звената. Те бяха през цялото време с нас, придружаваха ни и отговориха на всички въпроси, които им зададахме. Така, наистина имахме много констру- конструктивни, конструктивен обмен. Особено беше интересно за депутатите, които не познаваха много добре института. Също, също така много се зарадвахме за това, че е, Европейският е, институт успя да преодолее проблемите, които бяха посочени от е, Европейската сметна палата. Успяхме да обсъдиме въпроси, свързани с структурата, с структурните проблеми. Това е вече един момент, който е задгърбен. Също така бяхме много впечатлени от резултатите, които са постигнати от института, както и от някои ОЗИ в областта на промените на климата, наноматериалите. Имахме възможност да обсъдиме с тях различни аспекти и теми. Също, също така набелязахме някои теми, които трябва да бъдат отразени в нашия доклад, този на госпожа Матиас и други, като например необходимостта от повече отвореност, прозрачност, по-добра по-добро географско разпределение, по-добър е, баланс между различните тематики, като се наблегне повече на образованието, е, синергия с е, регионалните фондове. Това е нещо, което съществува, но тук трябва да има допълнително разгръщане на синергите, както и да се разгърнат синергии с други инструменти от Хоризонт, от Хоризонт 2020 и за бъдеще Хоризонт Европа. И да има по-тясна връзка между различните служби и звена на комисията и Европейският институт. Това бяха основните теми. И на основата на това ще изработиме доклад за Европейска институт. Благодаря ви много. Две кратки изказвания за по минутка, ако обичате, обаче. Госпожа Алитал Маркиш, Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми дадахте думата. Ще бъда много кратка. Искам да, да подкрепа казаното от госпожа Карвайош. Имах удоволствието да участвам в делегацията, да бъде в делегацията. Сега искам да спомена, спомена някои проблеми относно общностите за знания и иновациите, техния срок на, на, на давност, ако а, мога така да се израза, изтича, т.е. първата фраза изтича, трябва да потърсят начини за финансиране, да бъдат малко по-независими. И второ, прекалено прекалената концентрация на ОЗИ в дадени страни и предимно в Западна Европа. И още нещо. Това не е критика, това е само предложение. А, много беше интересно да се, да се срещнем с представителите на института и на ОЗИ, но би било добре и другите депутати да имат възможност да се запознаят с тях, особено в областта на цифровите технологии и развитието на цифровет пазар. А, така че това може да стане тук в комисията. И сега господин Пекарин господин председател. А, позволете ми да говоря шведски, фински. Arvoisa puheenjohtaja, minä en ollut matkalla Budapestiin. Аз не участвах в командировката в Будапеща, но въпреки всичко искам да взема думата по въпроса. Много е, много е важно да развиваме общностите за знание и иновация. Тоест, а, да има повече а, така у, у, разгла, разгласяване на иновациите на научните изследвания, едни по-задълбочени взаимодействие с предприятията. За това беше създаден и Европейският институт, за да може потенциала, който е, генерира познанието да бъде в пряка услуга на предприятията, на развитието на економиката. Европейския институт и ОЗИ са, можем да го кажем, са а, успех, успешно начинание на Европейският съюз. Трябва да продължат да функционират различните единици но ми се, ми се струва, че е добре да има подобни звена не само в Будапеща, а и в останалите държави членки. Това беше едно и още нещо. Многократно съм се съм, съм, съм се питал какво какво представляват платформите в отделните страни. В отделните страни има платформи, но необходимо е от, да има някаква допълнителна структура на европейско равнище. Мита ЕИТ е и Сен Киксет. а, Европейският е, институт и ОЗИ ще имат все още много е, работа пред себе си. Сега не разполагаме с е, много време. Още две съвсем кратки изказвания. Моля ви само по една минутка, за да минем към втората точка. Господин Ижапс, искам само да повторя казаното от госпожа Карвайо. Аз бях и във Виена, и в Будапеща и наистина беше много голямо удоволствие да се срещам с изследователите, с а, научните работници. Аз а, наистина бях удивлен от колко с различни темите, по които работят ОЗИ и се радвам, че ще обсъдим регламента за ЕТИ и госпожа Бондин. На страница четвърта от вашия доклад вие споменате, спомена, споменавате, че някои участници в ОЗИ са критикували новия регламент. Можете ли да кажете нещо допълнително по въпроса? Искате ли да отговорите сега? по, попитахме ам, представителите на ОЗИ дали искат а, да променят нещо в а, регламента, какво според тях ни им харесва. А, всичките бяха по единодушни, че а, има известни проблеми с образованието. Образованието трябва да бъде, според тях, интегрирано в научната и новаторска работа, а не изолирано, не като отделен компонент. И второ, до устойчивостта на ОЗИ Става дума за, за трите първи ОЗИ, които, които функционират от само начало. А, как, а, какво ще стане след прекратяване финансирането от страна на комисията? Също така из, изразиха известни тревоги, свързани с бюджета и разпределението на бюджета. а, с. А, тъ, тъй като бюджета обикновено е по, по-скромен в началото и постепенно се увеличава, но това не е много уместно, що се отнася до а, Европейският институт. И предполагам, че и Мариза ще го спомене. Има и някои дерогации в в регламента, т.е. в предишният регламент, които са изчезнали в новото предложение на комисията и те биха искали тези дерогации отново да бъдат включени в регламента, но съм сигурна, че Мариза ще се спре на въпроса. Благодаря. Минаваме към точки 10 и 11 е, обмен на мнения относно целият пакет за Европейският институт и давам е, доклад, думата на двамата докладчици. И след това ще дам е, думата на докладчиците в сянка, по пет на докладчиците, по двама на доклад, по две минути на докладчиците в сянка. Много ви моля да се впишеме в 1 час и 10 минути, за да можем да следваме нашия дневен ред. Давам думата на госпожа Мария Мат... Мариза Матиеша, която е нашия докладчик. Благодаря. Благодаря на госпожа Карвайо, която представи мисията в Будапеща и Виена. За съжаление, аз не можах да участвам в работата на тази делегация. Сега, много, много, много е важна синергията между стратегическата програма за иновация и Европейския институт, институт за иновации. Ще се спра на някои проблеми и ще изслушам какво има да кажат и колегите по предложението. Първо, има известна загриженост относно ролята на, парлам... на парламента и по-специално процедурата на преразглеждане и преработване от на регламента от страна на комисията. То, защото тук не става само въпрос за Европейския институт за иновации, технологии и общностните за знание и иновации. Става дума за бъдещето на Европа. Сроковете са твърде кратки, но парламента трябва да участва активно, така че не трябва да, трябва да наблегнем на, на сроковете. Тъй като комисията трябва да на всеки 7 години да, да, да представи а, е, е, стратегическа програма и ние трябва да участваме в нейното изработване. Сега, тази сутрин също така споменахме че е, Европейският институт и е, общностите са като че ли концентрирани и техната дейности са насочени или се е, развиват предимно в някои страни. Трябва да има много по-добро разпределение. Затова е необходимо необходима, от повече, необходима е повече децентрализация и в, в регламента трябва да има критерии за а, а, разгръщането на на, общ, на общностите в, и в други страни да има допълнителни критерии относно а, конкурсите за приемане на проекти и така нататък. В миналото като че ли имаше ни ограничения, които трябва да бъдат а, превъзмогнати в новия регламент. Сега, колкото до потенциала. Мисля, че в регламента трябва да се добавят допълнителни мерки, свързани с проследяване, мониторинг, контрол и може би по-кратки по-кратки срокове за преразглеждане и за правене на преглед. След 7 години е прекалено дълъг срок. И а, позволете ми още една минута, за да приключа. Става дума за личния състав. Знаеме, че института трябва да откликне на нови предизвикателства и да е, работи по нови критерии. За това са необходими повече човешки ресурси. Е, трябва да се реагира бързо. И има и е, някакви, има и пропуск в е, регламента не може да се подноват известен брой договори съгласно старите правила, а част от договорите ще изтекат в края на 2020 година. Така че трябва да е, е, обсъдим въпроса, свързан с човешките ресурси и да изправиме тези, тези пропуски, защото в е, противен случай, просто в близките години ще института ще се сблъска с недостиг на квалифицирани кадри. И с удоволствие ще чуя вашите коментари. Госпожа Карвайхо която е докладчик по стратегическата програма. Разполагате с 5 минути, за да представите доклада си. Да да продължи. Добре. Благодаря, господин председател. Ще се спра върху пет момента, това са онези моменти, които според мен са най-важни. Първо, по-добър баланс в тъй наречения триъгълник на знанието. Трябва да се постави по-силен акцент върху образованието и науката. Институтът – в миналото поставяше акцент върху иновациите и предприемачеството и отделяше по-малко внимание на образованието и науката. Проявява се също така и интерес към активизиране на дейността в областта на образованието. И по-точно на тези дейности, които вече са включени на ниво общности, знания и иновации, като например професионално обучение и други. Тези дейности се обвързват по-тясно с дейностите във всяка една общност. Искаме това да се осъществи така, както е предвидено в първоначалното предложение на комисията. По въпроса за прозрачността, засегнат от една колега, първите покани за представяне на предложения обикновено са много прозрачни. А по-нататък, когато се добавят други партньори, се разкрият нови центрове. Някои от партньорите в общностите за знание и иновации не гарантират достатъчна прозрачност. По въпроса за географския баланс, не съм съвсем съгласна с казаното от колегата Мариза. Върховите постижения трябва да са критерият, но дори и когато се прилага този критерий, трябва да има географски баланс. Трябва да можем да идентифицираме отлични постижения в цяла Европа – като едновременно с това постигнем и крайната цел географския баланс. Трябва да се постигне географски баланс, но да се запазят и върховите постижения като критерии. Синергиите трябва да се финансират в по-голям размер регионалните фондове. Освен това, трябва да се намери начин за това институтът да си сътрудничи с Европейския съвет по иновациите. Ще трябва да направим така, че да си взаимодействат тези две структури повече. И накрая ще се спра върху финансовата устойчивост. След 15 години ще трябва да има възможност за напускане, но трябва да можем да финансираме и дейности, които са по-далеч от пазара, за да не се губят знанието и опитът. Uh, Двете нови общности за знание и иновации. Комисията предложи вече и темата по една от тях, а именно творческата индустрия. Подкрепяме това предложение. Комисията все още не е излязла с предложение за тема за втората общност. В свое проучване комисията очертава няколко възможни теми в резултат от направена от нея оценка на въздействието. Една от тези теми според нас е важна. Искаме да я предложим на вниманието на колегите и докладчиците в Сянка. Това е тема, по която институтът все още не работи. Става дума за водните ресурси, качеството на водните ресурси, недостигът на такива и водните басейни, като реки, езера и океани. Тази тема може да е много важна за общност за знанието и иновациите. Вече има общности, работещи по теми свързани с енергетиката и с храните, но не се работи все още по въпроса за водите. Затова искаме да предложим тази тема на вашето внимание. Давам думата на докладчиците в Сянка. Господин Кобилиус. Благодаря. Ще се опитам да съм съвсем кратък. Може би е по-лесно да се говори по доклада за регламента, отколкото по този за стратегията на института. Но въпросът е за това как следва да се развива стратегията на този институт. Достатъчно ли е онова, което предлага комисията в регламента? Има няколко проблема, според мен, освен онези, които очерта госпожа Карвалио. Не знам дали те намират своето решение в регламента. Нов съм в Европейския парламент, затова си опитвам сега да си създам представа за дейността на института. Най-важната му функция е създаването на общности на знанието и иновациите. Не разбирам дали това са просто мрежи или се прави опит за създаването на клъстъри или пък се използват моделите в други държави. В други държави се създават клъстъри – Използва се физическата близост до определени субекти в Силициевата долина, например. Се намират някои от най-важните центрове за разпространение на знанието и това са местните кръчми. Там вечерно време се събират учени и други, които обменят помежду си идеи, от които проистичат много интересни неща. А не знам дали в Европа се създават по този модел клъстери. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос. Задачата на института е да създава общности на знанието и иновациите. В тези общности се финансират образованието, и новоочредените предприятия. Сега предстои на първите три общности да се спре постепенно финансирането от Европейския съюз. Разговарях с някои техни представители. Вероятно на тези общности ще им е много трудно да оцелеят без подпомагане от страна на Европейския съюз. Възниква за това според мен следният стратегически въпрос – функцията на института по създаване на общности на знанието и иновациите? Изпълнена ли е изобщо с някакво съдържание, тъй като тези общности не могат да оцелеят явно сами? Ако прочетете литература за създаването на клъстерите, то ще видите, че създаването на клъстери по административен път не е най-доброто решение. Обикновено такива клъстери не оцеляват. Така че сега наистина трябва ясно да си отговорим на въпроса дали на ниво този институт се постига целта, която трябва да се постигне, онова, от което наистина се нуждаем, а именно създаването на повече клъстъри в полза на иновациите. Освен това, като че ли клъстерите не са от особено голям интерес за по-едрите стопански субекти. Те не участват в тези клъстери. А как се създават иновации или чрез обединяването на по-малки стопански субекти в клъстери или от страна на по-едри стопански субекти, като Nokia, Siemens и други. Когато Европейският съюз започна да прилага своите стратегии за иновации, тези големи дружества изчезнаха от Европа. институтът трябва да е по-привлекателен за едрия бизнес. Ако не участват по-едри стопански субекти, то няма да са и много ефективни програмите ни за подпомагане на иновациите. Благодаря от името на социалистите и демократите и по двата доклада госпожа Галвес Муниус. Е, Този път ще говоря испански. Благодаря на госпожа Карвайо и Матиеш. Ние по принцип споделяме по-голямата част от техните тревоги и въпроси. И както и точките, по които смятат, че трябва да има по-добро разпределение, като географското разпределение, наблягането на об, на страна на аспекта образование, интегрирането му. А, и географското разпределение наистина е много важно. Трябва да има географски баланс. Смятаме също така, че разбира се от, е, от личност, челните постижения трябва да бъдат основни, от първия критерий за разпределение, но да има и допълнителни критерии, които да позволяват повече включване и да има едно по-добро, един по-добър регионален баланс. И разбира се, им, има се има и някои страни, които заслужават и които имат нужда от малко повече внимание. Затова просто да се, може би да се направи така едно картографиране, защото има региони в някои страни, и то много големи региони, които абсолютно не са представени. И трето, трети баланс – става дума за баланса между половете, т.е. да има много повече равнопоставеност. Вярно е, че института е предприел някои инициативи за постигане на по-добър баланс, но трябва още и може какво да се направи. И още нещо. Съгласна съм с госпожа Матиас за, за това, че трябва да се реши проблема с личния състав, с човешките ресурси. Ако ще им повериме допълнителни задачи, е необходимо да осигуриме и повече работни места. Защото от друга страна би било съвсем неуместно някои хора да, да трябва да си отидат, да, се, да, да, не се, да не се продължат техните договори, след като те са добре подготвени. Така че това ще бъде неадекватно както за самия институт, така и за целия Европейския съюз. Така, значи трябва а, да, раз, да разглеждаме по-добрия баланс, и, но и да не забравяме, че не е, всички общности са равнопоставени и, и еднакви. Е, и те не работят в едни и същи отрасли и нямат еднаквия капацитет е, да привличат инвестиции. Има теми, които привличат много повече средства от други. И това разнообразие също трябва да бъде отчетено. И също така искам да се позова на новите общности. А, трябва трябва да видим какви ще бъдат тематичните области, в които ще се развият новите е, общности на знания и иновация. Естествено, повдигнатия проблем с водите, е, океаните е от огромно значение. То може да се свърже с проблемите свързани с емисиите и А, има и още една тема, която, на която обърнато по-малко внимание, но има региони, които са водещи в тази област. Имам предвид така наречената социална социални иновации, социално новаторство, включването, проблемите с миграцията и всичко, което проистича от това. А, да, както каза колегата, като че ли а, института е малко като че ли изолиран по от от е, ця, цялостата, от цялостните политики на Европейския съюз и трябва да работиме за повече синергия, за да можем да се възползваме много повече от потенциала и от постигнатите резултати. От името на Обнови Европа, господин Ижапс. Благодаря, господин председател. Нека първо изразя пълната си подкрепа за този проект и за продължаването на работата на института. При все това някои от повдигнатите въпроси са доста сериозни и според нашата група. Първо, достъпността на общностите за знания и иновации. Преди 8 години институтът бе създаден – като бе предвидена огром... на много висока степен на самостоятелност за управителния му съвет при създаването на такива общности и подбирането на партньори по тях. Ако следва сега да излезем на следващия етап, т.е. да бъдат тези, да създадем условия за иновации в Европа, то е изключително важно общностите да са достъпни за отделните партньори. Дори тук, когато разговаряме с колеги за института, не са малко онези сред тях, които не знаят какво представлява тази структура, въпреки че по проекта се работи вече от 11 години. Така че видимостта е проблем, който може да се реши, ако се създадат центрове на института в отделните държави членки. Тази идея се обмисляше и от комисията. Ние напълно я подкрепяме. <clears throat> Другият проблем е свързан с географското разпределение. Разбира се, трябва да запазим върховите постижения като критерии. Но трябва да се създадат условия за иновации не само в Европейския съюз, но и в държавите членки. За това трябва да има подкрепа и на регионално ниво. В миналото тя бе с незадължителен характер, в бъдеще ще е задължителна. По предложения на комисията следва да се заделят в бъдеще задължително 10% би могъл да бъде според мен и по-висок този процент. Някои колеги повдигнаха и въпроса за финансовата устойчивост на общностите. Предстои да се преустанови постепенно финансирането от Европейския съюз. Би могло също и мониторингът да се извършва по-начесто, а не само на всеки 7 години. Добре ще бъде и след 15-та година да има добавена стойност за Европейския съюз от общностите. Във връзка с това се упоменава меморандумът за сътрудничество. Но вероятно в стратегическата програма за иновации трябва по-подробно да се засегне този меморандум? Какви права и какви задължения ще проистекат от него за общностите след 15-та година? По въпроса за новосъздадените дружества, общностите, които предстои да се създадат. Предложена е вече темата, по която следва да работи една от тези нови общности. Това е културната и творческата индустрия. Би било добре да е по-прозрачна процедурата за създаването на тези нови общности, независимо по какви теми ще се работи в тях. Водите или миграцията. Миграцията също се упоменава като вероятна тема. Изключително важен е въпросът за прозрачността при създаването на общностите. От името на зелените докладчикът в сянка е един и същи по двете досиета, господин Клаус Бухнер. Благодаря. И според мен работата на института е изключително важна. Тя допринася за справянето с пропуски в структурата в областта на научно-изследователската дейност в Европа. Що се отнася до финансирането, както и що се отнася до условията за иновации. Затова е изключително важен институтът. Изключително важна ще бъде работата му през идните десетилетия от гледна точка на потенциала ни за иновации. Но важен е и въпросът за финансирането. Както казаха и преждеговорившите, трябва да се подобри финансирането. Има проблеми, според мен, с институционализираните партньорства и Хоризонт Европа. Следва да се използват тези партньорства като модел. Аз лично не съм убеден, че така ще се отчитат специфичните особености на общностите. Нека ви дам един пример. 40% от държавите членки следва да участват в такива партньорства. В някои области има смисъл от нещо такова, в други обаче не. Аз самият съм ръководил такова европейско взаимодействие в областта на научно-изследователската дейност. Понякога подобни ограничения може да са много голяма пречка. Бе казано и още нещо, с което съм напълно съгласен. Критериите за подбор на новите общности трябва да са напълно ясни и прозрачни, както каза и преждеговорившият. Има много проблеми, които трябва да бъдат решени. Разбира се, трябва да се направи подбор, но трябва да подходим така, че подбора да протича в условия на максимална прозрачност. След като веднъж вече сме взели решението, общностите не бива да се превръщат в затворени такива. Трябва да може към тях да се присъединяват и нови партньори. Това е особено важно за малките и средни предприятия понякога те не получават цялата информация още от самото начало. Може би са новосформирани предприятия. Те също трябва да имат възможност за участие. Инициативите за върхови постижения в по-слабо развитите региони. Със сигурност е важна тази инициатива, но е важно също така да се прилагат и критериите за върхови постижения. В някои региони по определени теми има по-добри предпоставки за работа. Не бива всички да се поставят под общ знаменател. Не е толкова важно това, не е толкова важен и критерият за 40%. И накрая, в Европа има големи проблеми с постигането на доброволно поетите от нас цели за климата целите за климата, според мен, непременно трябва да бъдат взети предвид, когато се разработват целите на института. Трябва да бъдат взети също така предвид целите за климата и в стратегическата програма за иновации. Критериите за устойчивост трябва по по-голяма степен да залегнат в планирането. Благодаря. Thank you so much. Thank you for your comments. Благодаря. От името на идентичност и демокрация двама са докладчиците тук. Най-много по две минути мога да им дам за изказване. Господин Андрея Каруп. Благодаря. Не се изказах преди малко, за да не губим време. Благодаря на госпожа Карвайо за начина по който ръководи посещението ни в Будапеща и Виена. В рамките на два дни не се спряхме нито за миг. Бяхме много концентрирани върху работата. Отлични бяха резултатите от тази командировка, също благодарение и на подготвителната работа на комисията. Сега по някои конкретни теми. Имам слабости в анализа, който е направен на института. като че ли е не е толкова надежден анализът на, анализът на комисията. Трябва да се спрем върху слабостите от изминалите години. Като че ли, както каза колегата Бухнер, става дума за затворена общност. Трябва да бъде отворена тази структура към реалността. Трябва да има и повече прозрачност. По въпроса за видимостта. Институтът за иновации и технология като че ли се основава на една фиксирана физическа идея, а не на динамична концепция. Може би трябва да има промяна и в името. Повечето колеги тук, които работят в парламента, изобщо не знаят какво стои зад този институт. А какво да кажем тогава за регионите и за държавите членки? Освен това, няма и много силна връзка с това, което говори днес генералният директор Паке. По хоризонт 2020 се прилага хоризонталният подход. Там вече няма да се прилага идеята за клъстерите. А по отношение на института като че ли не залагаме на правилния подход. Общностите за творческата и културната индустрия. Тук става дума за специфичен сектор. Не знам дали изобщо има връзка с целите, с пътя, по който е поела новата програма Хоризонт Европа. Благодаря вторият докладчик в сянка от Идентичност и демокрация, госпожа Елена Рици. Благодаря, господин председател. Благодаря за изложението. Благодаря и за разясненията във връзка с функционирането на института, както и с задачите, които са предвидени за него по стратегическата програма за иновации. В качеството си на докладчик Сянка на нашата група, нека кажа, че винаги сме били за иновациите и научно-изследователската дейност, но само ако от тях проистичат ясни ползи за европейската економика. За жалост, по данни на службата за парламентарни проучвания, що се отнася до стратегическата програма за инвестиции, 73% от финансирането на института се предоставят на Холандия, Германия, Франция, Швеция и Обединеното кралство, т.е. само 5 държави членки. Това се дължи на липсата на интегриране, на насърчаване на дейностите на института в регионите и държавите членки на Европейския съюз. В доклада се заявява, че трябва да се задълбочи работата по програмата, но не се цитират конкретни параметри, конкретни мерки, а какво следва да се предприеме конкретно и какво смятате да предприемете, за да бъде разпределено по-уравновесено финансирането между държавите членки. Освен това, 73 40% от участвалите в публичните допитвания и твърди, че висшите учебни заведения не са достатъчно добре интегрирани в клъстерите на местно равнище. Какво смятате да предприемете, за да се преодолее този дисбаланс? Моята партия Лига и идентичност и демокрация ще работят за по-силното прилагане на общностите на местно ниво. Но Според официален документ, някои партньори в общностите са изразили разочарование във връзка с това, че има някои влиятелни партньори, цитирам, между които се разпределя финансирането. какво възнамерява да предприеме комисията, за да се справи с този проблем и за да гарантира прозрачност при разпределянето на финансирането. Така че, разбира се, да се предоставя балансирано финансиране на отделните региони, но и да се спазят критериите за върхови постижения. Отчели ли сте това оплакване на партньорите? Направили ли сте съответните проверки? Що се отнася до подпомагането на общностите, институтът възнамерява да активизира дейността си по обучение, като заложи също така и на елементи свързани с предприемачеството с цел насърчаване на таланти. Ние сме за тази идея. Искаме да се установят връзки между малките и средни предприятия и университетите и научно-изследователските центрове. Много често малките и средни предприятия не участват, тъй като като е прекалено голяма бюрократичната тежест. Ако искаме да се използва марката Европейския институт за иновации и технологии и на ниво университети, то как можем да го направим при положение, че повечето представители на тази общност не познават института? Трябва да се направи така, че да може да се възползват от финансиране не само по-големите, но и по-малките университети по програми, които да дадат възможност за доближаване до териториите. Така ще може да се повиши и видимостта на институт като запазена марка. От името на ЕКАРЕ един е докладчикът и по двете досиета господин Роборус. Ще го представлява друг колега. Благодаря, господин Рус отсъства, тъй като е на посещение в Съединените щати, но ме помоли да ви предам неговото изказване в 6 точки. Трябва да намалим административната тежест. Няма нищо по-обезкуражаващо за МСП и изследователите от прекомерната бюрокрация. Някои общности за незнание и иновации са добро установени, други се сблъскват с повече трудности. Трябва да има обмен на най-добри практики и да се установи защо се стига до тези трудности. Е, институтът за иновации и технологии трябва да се случи в оставането на триъгълника на знанието и не сме много наясно дали чисто позователните аспекти са там, където може да има най-голяма добавена стойност. Би трябвало институтът да се случи върху пускането на технологиите на пазара и на иновациите. Също така държим да подчертаем, че за нас е много важно институт да се ръководи най-вече от върховите постижения. По отношение на синергиите с Хоризонт Европа, съм съгласен, че трябва да се опитваме да гарантираме синергиите, но още по-важно е да гарантираме, че няма припокриване, особено с Европейският съвет за иновации. И бих искал да питам Европейската комисия как смята да избегне това припокриване. По въпроса на, на финанс, за финансовата устойчивост, съгласен, че трябва да помогнем на а, първите ОЗИ, които все още не са финансово устойчиви, но трябва да ограничим преходният период. Финансирането трябва да бъде свързано с условия, тъй като не трябва да продължаваме да финансираме общности на знания и иновации, които не дават очакваните резултати. Господин Рус, очаква съвместната работа с докладчика и останалите докладчици в сянка. Благодаря ви. И аз ви благодаря. По второто досие докладчик в сянка на госпожа на от ГУЕ е госпожа Мария Матияш. Искате ли да вземете думата? Да, заповядайте. Ами мога и накрая да взема думата по двете, ако, няма, ако предпочитате. Добре, в такъв случай трима колеги са поискали да вземат думата. Започваме с господин Елер. Благодаря ви. Скъпи колеги, бих искала да ви припомня, че трябва да навлезе малко повече в подробностите. Ако погледнете статистическите данни с географското равновесие, лесно ще установите, че средствата се насочват само в пет държави членки. Ако погледнете къде са центровете, нещата се каже доста по-различно. И смятам, че идеята, че програмата на института трябва да се в по-слабо развитите, по-слабо региони. Най-интересно е това да се случи чрез принципа на хъбовете. Те би трябвало да бъдат добре разпределени. industry, we want to have a able higher education искаме да гарантираме качествена образователна система, искаме да гарантираме участието на добри технически университети и често се отразяват в общностите на знания и иновации. Но по-интересно посред може да ги разпределим географски и от тази гледна точка трябва по-внимателно да разгледаме хъбовете. Можем да критикуваме хъбовете, разбира се, но ако погледнем чисто статистически на общностите за знания и иновации, това би било подвеждащо въпроса за равнопоставеността на половете, да, повдигнахме въпроса, но откъде идват участниците от университетите? Има проблем с недостатъчното представяне на жените в точните науки и жените в сред предприемачите. Така че да, трябва да, се, да използваме инструментите, които разполагаме, за да подчертаем, че има проблем с равенството на половете, но трябва да си дадем сметка също така, че общностите за на знания и иновации не могат да променят демогра... демографската демографията на техническите университети. А по въпроса за участието на промишлеността, нека да си остане, нека да си нека да бъдем честни. Политическо беше решението от самото начало да се съсредоточим върху инновациите в областта на климата и на енергетиката. Защо? Защото знаехме, че има недостъг на предприемачество в тези области. По отношение на борбата с изменението в климата, например, проблемът беше, че нямаше достатъчно голям интерес от страна на предприемачите на пазара, защото ставаше просто по-скоро за регулаторно изискване, отколкото за търсене на пазара. Така че да, можем да бъдем по-критично настроени, но трябва да си признаем, че от самото начало създадохме тези инструменти, в които съсредоточихме много изисквания и първоначалната ни идея беше да се създаде триъгълник, с който да се даде възможност на университетите да проявят по-голям интерес към иновациите и предприемаческите умения и че искаме да подхраним по този начин устартиращите предприятия и промишлеността с схеми за иновации. най-добрите ръководни насоки, според мен, е, се съдържат в препоръките на Сметната палата, тъй като голяма част от докладите на Европейската комисия се отлучават в въпроса дали парите се разходват а, според правомерно, според правилата, които ние самите сме заложили. Проблемът обаче е дали дефиницията, с която работим, е достатъчно добра. И мисля, че Сметната палата ни даде правилната насока. Пър, за първи път се направи одит, който разглежда постигнатите резултати и смятам, че това е много важен ам, много важна квота насока за това как трябва да работи и парламента. И държа да отбележа, че не бива да, да налагаме с прекалено голяма голяма голямо тежест върху този инструмент. Трябваше институтът да се превърне в европейският MIT, а виждате какво се случва в момента. Не само, че няма да, да стигнем до европейският а, институт за технологии на маса чуждеца, но ами изобщо ще стигнем до някакъв институт, който не служи за нищо искаме с един а, проект от а, 3 а, милиарда евро да променим цялата образователна система и университетите в, в Европа. Всъщност успяхме да, създам, да създадем три общности за знания и иновации. Това беше отправната точка и смятам, че първоначалния, че най- уместният документ, е, най-критичният и най-обективен е докладът на Сметната палата, защото той не се случава само върху броенето на часовете, а ни дава идея за това как би изглеждал оценка на института от една точка на постигнатите резултати. Да, е, края госпожа Едал Маркеш. Сеньор президент, Gostaria de. Много ви благодаря, господин председател. И аз много набързо бих искала да се спра на три аспекта, които ми се струват много важни. Тема. Que é o problema de passar os resultados da investigação à inovação. É um problema que. Мисля, че е важно да свързем академичните иновации с практическия свят. Това е проблем, който познаваме отдавна. Трябва да отбележа, че не познавам много държави или райони по света, в които да няма никаква администрация. И никакви субсидии на държавно равнище. Очевидно е, че Държавните помощи не са вътрешен въпрос, това не е вътрешно решение, то те са нужен стимул за иновациите. И ние като социал-демократи държим да почетем, че това беше нашето решение. Трябва да има известна публична помощ и това неизбежно води до известна бюрокрация. А по въпроса за устойчивостта на общите съзнания и иновации, Добавя стоеност на някои от тях, особено на по-старите, не е лесно видима на пръв поглед. Затова трябва да им се даде нужното време, за да докаже своята ефикасност. Ние, така, например, ние имахме възможността да посетим общността, посветена на енергетиката и видяхме цялата добавена стойност, която тя ни носи, въпреки че тя не е толкова лесна за забелязване на пръв поглед. И накрая, господин председател, мога да споделя виждането, че когато се говори за географско равновесие, могат да се пренебрегнат по-слабо сестите региони. И там има отлични учени, и там има отлични иноватори. Не можем да ги пренебрегваме по този начин. Знам, че, а, взима, че има известни трудности, но е много важно да се гарантира и тяхното участие. Не бива да се съсредоточаваме само върху малък брой региони и нашата задача е да анализираме, да разберем и да насърчим изборът на всички региони. You, so I speak here as the, um... Opinion... Госпожа Бънтинг, благодаря ви. Искам се в качеството си на докладче по становището на Комисията по култура. Аз идвам от а, сферата на образованието, така се, се вълнувам и от технологии, имам и амбиции, свързани с комисията ИТРЕ. Няколко коментара. Първо, равнището на амбициите ни, за, както са разписани в законодателната рамка. И държа да отбележа, че има много, много сериозни безпокойства относно законодателният акт, защото там не се съдържат много амбиции, защото се споменават науката и технологиите. Но след като разговаря с представители на, на комисията и с директората на е, Института за инновации и технологии, се убедих, че в много пъти се върши качествена работа е, че всъщност ние трябва да си извършим работата на законодателно равнище. Без изобретение няма какво да се обновява, няма нужда от иновации, така че технологическият аспект е, е много важен а, елемент от дейността на института. Не забравяйте, че говорим за институт на технологии, иновации, не предлагаме само продукти, предлагам, Под, пред, той изготвя и идеи, които могат да се използват в ежедневието. А стане ли дума за разширяването което е наистина е важно, трябва института да работи с възможно най-голям брой държави членки, но трябва също така да настояваме за висше образование, големи амбиции и върховни постижения. И от тази гледна точка смятам, че трябва да прехвърлим образованието в областите, където има допълнителни средства за разходване Can, и мога да ви кажа, че хората в, Румъния са също толкова умни, колкото в Обединеното кралство и в Германия. Те просто не могат да се възползват с толкова добра образователна система, изградила се с годините, колкото в Обединеното кралство. И затова трябва да им се обърне повече внимание. Unlike everyone, I have a, a slight concern that the early models weren't guided well and they don't... първоначалните uh, ОЗИ действително очевидно не дава чак толкова добри резултати, но моля всички ви да не забравяме, че поне 30% от, от, от отговорността който носят института и всеки една общност от знанието, образованието, образованието никога не бива да се превръща в а, м, инициатива, точно преди всичко с а, към печалбите. Така че ако искаме общностите на знанието и иновации да се превърнат в рентабилни, трябва да съчетаем това с качеството на образованието и качеството на научната работа, защото не винаги самата научна работа дейност води до конкретни печалби, докато не се превърне в иновации. Така че трябва да внимаваме малко с критерия на рентабилност. По въпроса за отвореността, съгласна съм, не бива това да бъдат затворен клуб. И тук стигаме направо до въпроса за видимостта. И трябва да ви кажа честно, че аз преди да дойда тук в парламент никога не бях чувала за института. Аз съм работила като журналист, занимаваше с научна тематика от 30 години, нито веднъж не съм чувала някакво почване дошло от института. И това ме ужаси. И ме ужаси по различен начин, защото вече съм наясно за това колко е качествена работа се върши там. Но а, видимостта на института е потрясаващо слаба. И смятам, че трябва да се занимаваш с този въпрос. Трябва да се гарантира по-голяма видимост за широката общественост. Трудно да се очакват хората да искат средства или участие в схемите на институция, институт, за чето съществуване дори не подосират хората. Освен това, ако иска института да продължава се възползва от нашата подкрепа в Европейски парламент, те трябва да дойдат и да участват в нашите изслушвания. И аз смятам, че ИТРЕ трябва да поиска да има поне едно изслушване от изследователите, работещи във всяко едно от ОЗИ годишно. Така стигаме до продължението на култ и създаването на общо съзнание и познания в областта на културните и творчески индустрии. Няма да намисам подробности, не забравяйте, че това е институт на иновациите и технологиите. Не бива да забравяме, че по-голямата част от печалбите от творческите и културни индустрии идват от филмите, видеоигрите и услугите за стриминг. И всички те имат нужда от технически иновации и би следвало да работим и в тази рамка. Знаете, че в Обединеното кралство работим с схемата на, за филмите на Хари, за, за които бяха създадени филмите на Хари Потър, може да разработим подобни студия и в Словения, например, в Обединеното кралство и тази индустрия е с 10 пъти по-голям оборот и печалби е от Риболова, например, но си няма отдел комисия тук в парламента. Така че ако искате да не научите малко повече за тази нова ОЗИ за културната и творческа индустрия, моля да се обърнете към мен. Ако не, благодаря на всички ви за участието в тази работа. Благодаря ви. Ако няма други колеги, които искат да вземат думата, господин Еля. Искам само да отговоря на казаното от колегите с това как можем да разпространим информацията. Ние сме си виновни. Ако разра... ако отпуснем 4 милиарда евро за общността за, за, за, за интелигентните градове и ако се окаже, че няма изискване да се интегрира регионален хъб или регионална ОЗИ, тогава защо изобщо правим нещо и как очакват тези хора да разпространят информацията? Трябва да интегрираме ОЗИ много по- добре, за първ път ще разработим хъб в Израел и в Израел е много по-силна идеята за предприемачество. Тогава защо ние си мислим, че ще успеем да разпространим информацията, ако не успеем да изградим мост между Хоризонт Европа и инструментите, за които говорим? Тоест, смятам, че се съотлучаваме върху института, но трябва да си дадем сметка в какъв контекст е, функционира той, ако не го обвържам с други схеми, няма да се стигне и до тези оперативни проблеми с структурните фондове. Поискахме от държавите членки да ни обяснят как може да се интегрират хъбовете или института при структурните фондове. Ние искаме това от държавите членки. Искаме от държавите членки да разходват една трета от структурните фондове за научно-развойна дейност, но така не ни хрумна идеята, че задължителният критерий за оперативните програми в структурните фондове може да бъде интегриране на хъбовете или на общностите за знания и иновации. Тоест, изискваме с един толкова ограничен бюджет да променим целия свят. Но едновременно с това не сме склонни да интегрираме института в общия бюджет, който ще даде много по-голяма видимост на института. И след което виням института, ами вие сте прекалено малки и никой не знаете, че съществувате. Благодаря ви, чудесен коментар. От името на Европейската комисия заместник генерал директор Вивиан Хофман е сред нас. Моля да споделите вижданията си по темата. Micro, please. Oh, sorry. <laughs> Sorry. Honorable Chairman, uh, dear rapporteurs. Уважаеми господин председател, уважаеми член на Европейския парламент, не, не ви поздравления за за, ви, за избирането ви за председател на комисията ИТРЕ. Ще ми да с няколко думи да обобщя нововведението, което предлага Европейската комисия своето предложение. Предложението за Института за технологии и иновации има за цел преди всичко да съгласува рамката на института с новата програма Хоризонт Европа и от друга страна да подобри функционирането на института, като надгради върху силните и страни института и да промени слабостите, когато това е нужно. По отношение на регламента предвиждаме преработване на регламента с цел да се обедини в един единствен законодателен акт, оригиналният регламент от 2008 година и изменението от 2013 година, както и настоящото предложение. Знаете, че целта е да се гарантира по-добра видимост и яснота на предложението. Предлагам също така регламентът да няма нужда да бъде по... изменен за всяка МФР, като си има предвид, че съвместно с новият регламент за ЕИД трябва да се приема и специфична стратегическа инновационна програма на всеки 7 години, която отговаря на МФР, като се определят приоритетите за нужни изследователската дейност и иновациите и се определят приоритетните области, включително и новите общности на знания, иновации и другите приоритети за дейностите на института. Това е целта на стратегическата иновационна програма. Европейската комисия възнамерява да, да ам, се основава на оценката от 2007 година, оценката за EIT, докладът на Сметната палата от 2016 година и други. Една от основните теми, която, на която настояваме, е повече отвореност и прозрачност. И института гарантира, че трябва да се прилагат строги правила за отвореност и прозрачност по отношение на всички, на всички общности за знания и иновации, особено по отношение на участието и бизнес плановете. Моделите за финансиране, както предвижда въвеждането на нови модели, които гарантират по-добра финансова устойчивост на новите ОЗИ. Този модел се основава на намаляване на равнищата на съфинансиране и насърчаване на ОЗИ да диверсифицират източниците на финансиране, за да могат в дългосрочен план да гарантират финансова независимост. След този период от общо 15 години ОЗИ би следвало да са постигнали финансова независимост и а, институтът може да подпишем меморандум за сътрудничество с съответната ОЗИ. По отношение на регионалното измерение, да, регионалното измерение трябва да стане на част от стратегията за ОЗИ и се, предлага, и се предвижда 10% да се, да се заделят за регионалните иновационни стратегии. Също така, във връзка с Хоризонт Европа. В стратегическата инновационна програма се предвижда по-добро сътрудничество с висшите учебни заведения, за да се гарантира по-голяма устойчивост на екосистемите на образованието и, се, и трябва да се съсредоточат поне 30% за обозначените в хоризонти 2000 Европа приоритетни региони. Управителния съвет на института ще, ни, ще направи оценка на приоритетите, определени в стратегическият процес на програмиране по Хоризонт Европа. Отношение на управлението предвижда се подобряване на общата видимост на управлението на института и ръководната функции за всяка ОЗИ. Синергиите с Хоризонт Европа и останалите важни европейски инструменти ще бъдат разгледани. И накрая беше споменат и въпроса за човешките ресурси. Държа да отбележа, че в регламента се въвежда възможността за сключване на дългосрочни трудови договори. Благодаря ви, оставам на ваше разположение. Благодаря ви. А преди да дам думата на нашата докладчица. Ще дам думата на господин Бусек. Исках само да подчертая, макар че това вече беше казано, че това е много важен въпрос към Европейската комисия. Трябва трябва да подсигуриме решаването на а, структурните проблеми, те да, да не бъдат повлияни от а, финансовите. В, случая става дума за образованието, особено за 2024, след 2024. Защото в противен случай ще застрашиме съществуването на триъгълника на познанието – и регионалните иновационни схеми трябва да бъдат подкрепени, укрепвани, особено след 2024 година. Ви споменахте три в областта на климата, на цифровизацията и енергетиката. Хубаво е да се, да се намерят и възможност да се, финанс, да се финансират, както това стана през първите 15 години, просто европейските комисии да институции да поемат тази отговорност. Много бърз въпрос към представителя на Европейската комисия. Бяхме в Будапеща и в Виена и видяхме, че някои от а, общностите за знание и иновации наистина а, вършат отлична работа. И, но всичките не се радват на никакво устойчиво финансиране. 2003 година на наближава с а, бързи крачки, може би, един а, меморандум за а, разбирателство. Също към представителката на комисията. Вие казвате, че има възможност сега да се, да се сключат дългосрочни договори за 10 години, но става дума за 10-те е, е, души, 10-те лица, които, чието договори изтичат и които нямат възможност да ги подновят. Можете ли да отговорите, госпожо заместник генерален директор? Що се отнася до финансовата устойчивост на ОЗИ, всеки общност е на основата на различен бизнес и модел и модел на финансиране и се опитваме да разнообразиме източниците и за това всъщност предлагаме известни изменения в новия регламент а какъв ще бъде техният статут след първите 15 години. инвестициите в общностите и от страна на институциите трябва да продължи по някакъв начин, така че ще има а, варианти на меморандуми за сътрудничество. В каква форма ще бъдат те? Те ще разпишат различните права и на общностите след тези 15 години, споделените дейности и задължения. И... Смятам, че подобно, подобен подход ще а, спомогне общностите да останат водещи в а, областта на новаторството като цяло. На втория ви въпрос. За Про- проблема не може да бъде. А, проблема не може да бъде решен по силата на старото законодателство, затова предлагаме нови правила, включени в следващия регламент относно договорите. Сега докладчиците, които да кажат няколко думи в заключение, госпожа Матяш. Благодаря. Имаше някои грешки допуснати от комисията. стараеме се да търсиме решения, за да бъдат решени тези проблеми. Просто някои хора ще останат без работа само и само заради административни неуредици, така че институциите трябва да си поемат отговорността за това. Разбира Разбира се, наблягаме на критериите за отличност, но не мог, тези критерии не могат е, да бъдат е, само и единствени, а, тъй като а, това ще ограничи твърде много избора. Колкото до новите общности, бяхте много прави. Сега да отговоря на някои въпроси. Устойчивостта на общностите. Това е един проблем, който трябва да разглеждаме, да разгледаме много внимателно. Те наистина са, са, са много различни една от друга. Макар и целите да са едни и същи, те работят в различни отрасли и за това а, а, е, е необходим политически подход. Не можем да наложим един и същи модел за функциониране на тези общности, тъй като, както казахте, е, те работят в много различни области и финансирането им е от... различно. И още нещо. Иновациите не се появяват от е, нищо, от е, въздуха. Е, те необходими са дълги години работа, е, за да се стигне до една иновация. Общностите функционират. Е, вече от 11 е, години, но това е твърде кратък срок, за да можем да се произнесем върху тяхното качество в а, качеството ще може да се оцени след известно време. Да, за предприятията, големите предприятия, да, разбира се, но най-вече малките и средни предприятия, тъй като те са гръбначния стълб на нашата економика и това трябва да бъде отразено в тяхното въвличане в тези проекти. Нека не забравим още веднъж. Малките и средни предприятия са гръбначния стълб на европейската економика. Равнопоставеността между половете и баланса, да. Един, за съжаление, един регламент не може да реши всички проблеми, но се надявам, че ще можем да а, предоставим една по-солидна база за е, Европейския институт и общностите и една и да им осигуриме една по-сигурна и устойчива среда. Благодаря на колегите. Съм убедена, че ще продължим да работим в тясно сътрудничество. Госпожа Карвали. Искам да благодаря на госпожа Матиас и на всички колеги и които допринасят за задълбочаване на темата. В крайна сметка всички сме единодушни за това, че трябва по-голям баланс, баланс между е, разпределение на половете, географски баланс. Всичко това ще намери своето отражение в е, доклада. Предстои ни още много работа, особено критериите за отличие да бъдат, да продължат да бъдат водещи. но като самите критерии бъдат такива, че това да доведе до много по-балансирано и разпределение и отлични резултати за Европа. и също така да се, да се определят три, три критерия за устойчиви критерии за тези три общности, които приключват своят първоначалната си проекти. Готова съм да обсъждам всички проблеми, свързани с института, с всеки от вас и очаквам вашия принос в хода на подготовка на доклада. С това приключваме нашата дискусия по тази тема. Проекто доклада ще бъде разгледан на 18 и 19 март 2020 на 24 март ще а, е, изтече срока за внасене на изменения. На 23 април ще гласуваме в ИТРЕ и след това двата доклада ще бъдат внесени в пленарна зала за гласуване. А сега 12-та точка. Опитахме се да се впишем във времето, но беше важно да обмениме мнения по въпроса и сега ще, ще има разум, размяна на мнения с комисията относно текущото състояние на прилагането на директивата за мрежова информационна сигурност. Представител на DG Connect ще седне тук до мен. и ще представи позицията на комисията. Тази директива бе приета през юли 2016 година, транспонирана през 2019 година и ще бъде преразгледана през 2021 година държавите членки ще трябва да направят списъци на операторите до 20, 2020 година. Комисията излезе неодавна с първият преглед по силата на клаузата за преразглеждане, за да, с което е, след което пред, представя един доклад за състоянието на нещата в ударни държавите членки. В доклада са отбелязани някои слабости и пропуски при, в директивата. Господин Боратински ще ги представи. И е, ще ви помоля да не бъдете много дълъг. Има разполагате с 10 минути и след това ще има въпроси до 16.45. Добър ден, госпожи и господа депутати. Благодаря ви, господин председател. Директивата за сигурността на мрежите и информационните системи е европейската нормативна уредба за киберсигурността в Европа. Това е първият по рода си законодателен акт, прият в Европейския съюз. Не беше лесно да се водят преговори по тази директива. Процесът продължи три години. Европейският парламент изигра много активна роля по време на преговорите. Нека накратко ви припомня, че директивата ЕНИСА се отнася до три въпроса. Първо, по директивата следва да се гарантира държавите членки да разполагат с някои основни способности. Второ, има дружества в сектори от критично значение, които трябва да установят практики за управление на риска и за уведомяване за тежки инциденти. На трето място по директивата се установяват механизми за сътрудничество на европейско ниво. Директивата бе приета в средата на 2016 година. Крайният срок за транспонирането й бе май 2018 година. Транспозицията бе доста голямо предизвикателство за редица държави членки. Въпреки това, към септември тази година всички държави членки ни сезираха с уведомления за пълно транспониране. Все още нямаме пълна представа за нивото на транспониране – но са приети към момента основните законодателни актове. Председателят обърна внимание на неодавнашния ни доклад за установяването на оператори на основни услуги. Това е една от затрудняващите разпоредби в директивата. Намираме се в единствена по рода си ситуация. Директивата ЕНИСА бе приета на базата на член 114, уреждащ единния вътрешен пазар. Но крайната цел по директивата, т.е. дружествата, обект на задължение по директивата, бе очертана в резултат от индивидуални анализи на ниво държави членки. Както парламентът, така и комисията към момента на приемане на директивата бяха доста притеснени поради опасността от разпокъсаност. Затова и приехме клауза за преразглеждане, според която комисията следва да изготви доклад за последователността при установяването на оператори на основни услуги. Преди стандартния доклад, който бе предвиден за средата на 2021 година. Държавите членки имаха време до ноември 2018 година да установят доставчици на основни услуги. Ние трябваше да излезем със своя доклад 6 месеца по-късно, но имаше доста забавения поради сложността на процеса. Затова предпочетохме да изчакаме, за да си създадем по-пълна представа. Така публикувахме доклада си с няколко месечно закъснение в края на месец октомври. Препоръчвам ви да се запознаете с него. Какви са констатациите в него? Установяват се пропуски при последователността на установяване. До какво се свежда последователността? Обикновено бихме очаквали дружества, работещи в областта на енергетиката, банкирането или финансите, да предоставят, които предоставят съпоставими услуги, да бъдат последователно определени като оператори на основни услуги. Анализирахме информацията, която ни предоставиха държавите членки за определянето на тъй наречените основни услуги. Установихме, че държавите членки са прилагали доста различни подходи. Някои са включвали повече подробности, други по-малко. Някои държави членки, например, са работили с много общи определения – на отделни категории, като например доставка на електроенергия. а някои са правили и по-подробна разбивка на услугите, като например пренос на електроенергия, производство на електроенергия, разпределяне на електроенергия. Няма да ви занимавам с подробностите. Констатирам само, че има разлики между подходите на държавите членки. Освен това, държавите членки са използвали определени прагове, като например количеството произведена електроенергия или броя на свързани автономни системи. Що се отнася до точките за обмен в интернет. И тук има някои съществени разлики в подходите на държавите членки. Затова има и разлики в броя на дружествата, определени като доставчици на основни услуги. Анализът ни ще бъде пълен едва когато си създадем наистина пълна представа за положението в отделните държави членки. Това ще бъде възможно, когато те изцяло са приключили с транспонирането, но още сега се установява определена разпокъсаност, което може косвено да се отрази върху киберсигурността поради взаимозависимостите в трансграничен план. Освен това, някои държави ще трябва да изпълняват задължения по директивата, а други не. Какво правим към момента? много отблизо следим практическото изпълнение на транспонирането на национално равнище. Какво означава това? Моят екип и аз посещаваме държавите членки. Към момента сме направили половината от предвидените посещения. Разговаряме по места с компетентните органи. В някои държави членки има само един централизиран орган, в други държави членки обаче действа децентрализирана система, т.е. има секторни регулатори, които отговарят за сигурността. Разговаряме с съответните компетентни органи по време на посещенията си. Освен това, разговаряме и с представителите на извадка от дружества, попадащи в обхвата на директивата. Много е удовлетворяващо това за нас от професионална гледна точка, тъй като се вижда ефектът от директивата по места. В една държава членка, например, ми казаха, че благодарение на директивата са били наети 4 пъти повече специалисти по киберсигурността, работещи в централния орган. Това наистина е допринесло за прилагането на директивата. В друга държава разговарях с специалист по киберсигурността в едно дружество, който ми каза, че благодарение благодарение на директивата за първи път той и колегите му биват вземани на сериозно от управителния съвет, т.е. разполагат с достатъчен бюджет. Виждате, че е постигнат успех по места, но предстои още много работа. В някои държави, например, трябва да приемат допълнителни насоки с оглед приемането на вторично законодателство. През 2016 едва бе приета директивата, така че все още сме на много ранен етап от прилагането и това трябва да се вземе предвид. Както каза председателят Вим, Прегледът следва да се направи през май 2021 година. Тогава възнамеряваме най-късно да направим преглед на директивата. Комисар Бретон по време на изслушването си заяви намерението си директивата да бъде преразгледана най-късно тогава през месец май 2021. Още нещо, което искам да опомена във връзка с прилагането на директивата е функционирането на групата за сътрудничество, новоочреден орган по директивата. В този орган държавите членки си взаимодействат с цел обмен на опит, както и уеднаквяване. Това е и основният политически орган, координиращ работата на държавите членки в областта на киберсигурността. Не само по отношение на прилагането на директивата ЕНИСА. Неодавнашен пример за работата на тази група за сътрудничество е работата по сигурността на електроенергийните мрежи. Освен това, по Закона за киберсигурността ЕНИСА има нов мандат. Тя също играе активна роля при подпомагането на държавите членки при прилагането на директивата ЕНИСА. Продължавам да е особено важно директивата да бъде напълно транспонирана. Това трябва да се следи отблизо от парламента. Благодаря ви за изложението. Благодаря също, че се вместихте в отреденото ви време. Двама колеги са изявили желание да се изкажат. Ако и други колеги се почувстват вдъхновени след като се изкажат тези двама колеги, ще им дам думата. Госпожа Пилар Дел Кастилио. Uh, uh, uh, Благодаря ви. Много бе полезно за нас да узнаем какво е настоящото положение с транспонирането на директивата. и на какви проблеми се натъквате. Повече от ясно е според мен, съдейки по констатациите ви, че държавите членки по различен начин тълкуват понятието основни услуги по директивата ЕНИС, което води до разпокъсаност а това е точно обратното на това, което първоначално възнамерявахме да постигнем по директивата. И ако се е стигнало до разпокъсаност, то ще трябва действително да се направи преглед на директивата, както и да се задълбочи сътрудничеството между държавите членки. Изключително е важно да се задълбочи сътрудничеството. Още на ранен етап за да се решат и проблемите. Затова мисля, че е по-добре да се обмисли възможността за регламент. Защо? Защото по директивата има прекалено много възможности за тълкуване. А става дума за област, в която повече от, коя, от в която и да е друга, сроковете трябва да са кратки, трябва също така ясно да се тълкува и прилага законодателния акт. Би било интересно и уместно, според мен, при прегледа да се обмисли възможността за регламент, не за директива. Господин Христов. Thank you, Chair. През юни тази година Българската национална агенция по приходите стана обект на безпредседентна кибератака, вследствие на която бяха хакнати данните на близо 5 милиона граждани. В момента комисията извършва проверки на съответствието на националните мерки с директивата за мрежовата и информационната сигурност и като част от тях организира посещения в държавите членки. Какво показват проверките и посетила ли е комисията България до този момент? Ако да, каква оценка дава на местната ситуация? Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря ви. Госпожа Вирконен. Благодаря, господин председател. Благодаря и за изложението на представителя на комисията. Когато става дума за киберсигурност, мисля, че този аспект трябва да бъде отчетен на всички нива в дружествата, в държавите членки и на европейско ниво. Къде се крият най-значителните рискове според вас? в определени отрасли ли, или пък в ежедневния ни живот? Къде според вас трябва да се предприемат повече действия? Може би има повече рискове на ниво дружества или на ниво държави членки, на ниво общини. Вече опоменахте технологиите 5G, но има и други технологии, от които проистичат нови рискове за киберсигурността и които трябва да имаме предвид. Какво смятате? Достатъчно активни ли сме по отношение на провеждането на тестове и на обучение в държавите членки, за да сме и достатъчно подготвени за рисковете с киберсигурността? Ако няма други желащи да се изкажат, ви давам думата за отговор на трите въпроса, както и за заключителни бележки. Господин Бухнер. Please, you have the floor. Sorry. Sorry, I thought I would... Съжалявам, мислех, че ще ми дадете думата. Става дума за две различни области, по отношение на които трябва да сме внимателни. Едната се отнася до обичайните законни процедури за предоставянето на данни на трети страни, а другата се отнася до незаконните канали. Що се отнася до този незаконен пренос на информация, то не мисля, че можем да се справим с проблема чрез директива. Става дума за незаконни действия. Има едновременно с това и много големи възможности за противозаконен пренос на данни. Помните дискусията за Хуалай и не само по този въпрос. Тук в Европа има възможности за незаконен пренос на данни на които някои правителства гледат благосклонно и не предприемат нищо по въпроса. Мисля, че това е една добра отправна точка за разискване, но не можем да спрем до тук. Трябва да сложим край на незаконния пренос на данни, една ширеща се в Европа практика. Благодаря ви. Сега имате думата. Uh, благодаря ви за целият този принес, принос. Благодаря най-напред на госпожа Деб Кастилио за въпросите. Тя подкрепяше усилията ни в тази област отдавна, особено по отношение на акта за киберсигурността. Може би знаете, че в контекста на прегледа всички варианти се обсъждат. И обсъждаме най-подходящите варианти за гарантиране на съгласуваността. Държавите членки полагат усилия, но по-скоро за сега обмисляме мерки на мекото законодателство, чрез ръководни насоки. Ще видим какъв ще бъде резултата. Към момента само в една област на директивата има хармонизация. Тя е свържена с доставчиците на цифрови услуги, като услуги в облак, например. но а, това е, за сега пък казвам, са по-меките мерки и надзор не е толкова възможен, колкото по отношение на операторите за основни услуги. Но все пак ви благодаря за а, изказаното време и се... мога да ви уверя, че ще следим отблизо по на парламента по въпроса. По въпроса за България, да, наясно сме с... А този сериозен инцидент. Бяхме в, влязохме в контакт с властите. Свързахме се с мрежата на екипите за реагиране при инциденти с компютърната сигурност, които са убедени в мрежи. трябва да ви кажа, че наскоро проведохме посещение в България. На този етап не можем да си позволим да правим индивидуални коментари по откритията си. Имат по-общ характер коментарите ни към момента, така че към момента не мога да ви дам повече подробности, но безспорно има проблеми с различното равнище на зрялост между държавите членки. Това всъщност беше основната причина, поради която се стигна до изготвянето на директивата. Действително имало голяма разлика между държавите членки и някои имат доста да наваксват. и в контекста на обсъждането на работната програма на групата за сътрудничество. Това също, ако не се лъжа, беше една от идеите на Европейския парламент по време на преговорите. Т.е. за да гарантираме, че сътрудничеството между държавите членки е по-осезаемо и може по-добре да бъде наблюдавано. Се изготвя тази годишна работна програма, така че в момента се обсъжда програми, като например някаква програма Еразъм за обмен на служители в областта на киберсигурността между държавите членки. Разполагаме с финансиране, което ще ни позволи да започнем тази програма още до година. Предвидели сме също така и а, предложение за започване на партньорски проверки, т.е. това са част от мерките, които предлагаме за постигане на някакъв напредък. Пак казвам, няма да ни е лесно, защото продължава да се смята като цяло, че киберсигурността засяга националната сигурност и съответно не всичко свързано с киберсигурността може да е обект на сътрудничество на европейско равнище. А по отношение на вашият въпрос, Оценката ни в момента показва следното. Безспорно има много голяма разлика в нивото на зрялост на отделните отрасли. Ако ме опитате, например, какъв, колко са големи рисковете, много е трудно да се направи сравнение. Но отраслите, в които се забелязах рисковете на най-рано на равнище, защото можеха да доведат до много сериозни загуби, е, разбира се, финансовия сектор. Ето защо, ако погледнете различните сектори, банките и другите финансовите институции обикновено са сред субектите с най-зряла система за киберзащита и също така се забелязва доста активна дейност на европейско равнище, включително и в рамките на единия надзорен механизъм на ЕЦБ и посещенията на държавите, в държавите членки също показват а, същото специалистите по киберсигурност в банковия сектор са доста по-напред с материала. И друга общност, която нивището на риск е доста високо, са болниците. Защото те разполагат с много голям количество данни, които обработват. Става въпрос за много чувствителни данни, данни за пациентите, но също така те все повече влияят е, освен това, част от самата съществена дейност в болниците, като например хирургическите операции, зависят се повече, повече от е, е, информационните технологии. So, uh, I would say this is, this is an area which we should look into very, very closely. Public administrations... И трябва да следят много, много близо киберсигурността на болниците. Държавната администрация не попада в приложното поле на директивата. Това беше част от първоначалното предложение на Европейската комисия, но той не беше прието от държавите членки. Но въпреки това някои от държавите членки го вклю... включиха държавата администрация при транспонирането и ние подкрепяме тази инициатива. Надявам се това да се включи за... в бъдеще, но разбира се, всякачки държави членки са предприели мерки за защита на системите на министерствата и на местните регионалните власти. А всички останали области, като например автономното шофиране, изкуственият интелект, 5G, всичко това са примери за отрасли, в които киберсигурността са е, е съществена част от разгръщането на този вид технологии. А по последният ви въпрос – не знам, но мога да кажа, че каквото и да направим в рамките на директивата ЕНИС, е целта ще бъде гарантиране на киберсигурност, е, установяване на начини, по които държавните администрации и другите институции могат по-добре да се защитават от кибератаки. И държа да кажа, че в медиите често се говори само за кибератаките, но директивата НИС всъщност дава възможност да се защита от всякакъв друг вид заплахи, тъй като има много сериозни инциденти, които не винаги се дължат на злонамерена намеса. Говорим за сериозни инциденти, които могат да засегнат управлението на въздушния трафик, например. И те могат да се дължат на съвсем банални причини, като погрешен апдейт на софтуера, който може да е много-много сериозни инциденти. Но те или иначе, директивата има цел да гарантира равнището на способност да се протива и устойчивостта на системата. А, има и а, а, нужда от а, борба с кибератаките в някои области и а, засичането на правонарушенията и подвежда подговорност по наказателно правен път е, важен, е важна тема. И директивата от 2011 година е много важен допълващ документ за гарантиране на киберустойчивостта. Uh, Благодаря ви за коментарите. Темата наистина е много сериозна. И съм съгласна, че трябва да положим всички възможни усилия да засилим възможностите за изграждане на изкуствен интелект и защита на всички елементи на критичната инфраструктура. И трябва да помогнат държавите членки да отговарят на всички стандарти и критерии, което също е много важно. Благодаря на колегите, които проявиха търпение и останаха до края на заседанието в залата. Мисля, че можем да закрием заседанието. Ще продължим заседанието на губернаторите в 17 часа. Ще се видим утре сутрин за размяна на мнения с комисарът, отговарящ за енергетиката в 9 часа сутринта. Много ви благодаря.